Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Доклад на Марко Капато. Публичен достъп до документи на Европейския парламент, съвета и комисията. Думата има господин Капато за 4 минути. Благодаря, господин председател. Това е един доклад за достъп до документи. на институциите и това е една възможност да споделя с вас редица предложения. Имаме три основни пункта. Първо, във връзка с съвета, който представлява правителството на Европейския съюз, като всеки законодателен орган, той би е, е трябвало да се подчинява на е, законите за оповестяването на данни. Е, ние е, не би трябвало да премахваме важни елементи от доклада. Например, точка трета в доклада, е, в нея се казва, че е, трябва да следваме да, е, е, е, да вземем предвид това, което направи Мариус Туртко, бивш член на, на бивш, бивш евродепутат, във връзка с вземането на становища. Също така и за определенето на е, делегации, за да може да се знае кой как гласува на равнище съвет. Също така точка 9. Там се казва какво се случва в е, Корепер комитета на постоянните представители във връзка с работни документи, които не се оповестяват, защото те подлежат на разпоредбите за дипломатич... Е, дипломатическа поверителност. Като италиански радикал, аз мисля, че ние трябва да имаме един публичен регистр за избраните е, представители, за да може те да видят е, кой е отсъствал, например, при гласуване с оглед на получаване на възнаграждението. Също така, по параграф 5, на мен ми се струва, че ако някоя информация е поверителна, госпожа Итишелт е много чувствителна по този въпрос, но това, което ние искаме да кажем, че ако данните биват държани поверителни и тайни, това означава, че се излагаме на демагогия, защото а, хората идват в парламента, за да може да а, снимат други лица и да ги шпионират. И мисля, че най-добре е да им изтеглим килинчето изпод краката, като предоставим тази информация в публичното пространство. И мисля, че ние трябва да пуснем по интернет не само пленарните занимания, заседания, но и е, заседанията на е, групите и на комисиите. Е, и също така, В документите трябва да използваме отворените, откритите източници, защото това ще бъде добро за езиковото разнообразие и трябва също така да гарантираме всички да имат достъп до информацията, която е направена публично достояние. Тъй като има езиков проблем, трябва да има открити възможности да може е, всеки да я види, дори тогава, когато е, е незрящ. Има е, един доклад на Кашман, който ще ни даде възможност отново да разгледаме въпроса и да подготвим онова, което парламента иска да види и да изготвим важните разпоредби. Благодаря. Госпожа Валстрем от името на комисията. Благодаря, господин председателю, почитаеми евродепутати. Искам най-напред да благодаря за добре написания интересен доклад. Поздравление за докладчика. Това е важна тема, близка до сърцата ни. Особено когато ревизираме регламент 1049 и също така като имаме предвид промените, които ще настъпят, ако влезе в сила договорът от Лисабон. Тук, разбира се, е, всичко е свързано с принципите на въвеждане и прилагане на регламент 1049 и за това искам да се спра на един положителен аспект от прилагането на този регламент. Както показват количествените статистики и парламентът признава, институциите са дали достъп до по-голям брой документи напоследък, като все по-малък е броят на отказите. Ние всички искаме да увеличим прозрачността и своята откритост. Естествено, някои от препоръките в доклада стигат по-далеч от приложното поле на регламента 1049, а някои дори не са пряко свързани с дейността на комисията. В доклада е, е обърнато внимание на някои въпроси, като откритост, комуникация, връзка с гражданите и това е много полезен принос в нашия общ дебат и разсъждения за откритостта и общуването с нашите граждани. Искам само да се спра накратко на принципите, които стоят за всичко това, защото те заслужават да бъдат споменати. По делото Турко искам да ви уверя, че комисията изцяло ще се съобрази с това решение на Съда на Европейските общности. То е свързано, както и вие посочихте, с необходимостта от по-голяма откритост, що се отнася до законодателния капацитет и правомощия на съвета и парламента. Но това е дело важно за всички институции комисията гарантира внимателното разглеждане ад хок на всяко поступило искане за информация. На второ място, предложението за въвеждане на общи правила за административните процедури изисква по-голямо обмислене, защото много от тези процедури са извънредно специфични по своя характер. И в някои случаи е необходимо да има специфики в съответната институция, което означава, че ние ще се нуждаем от малко повече време, за да видим как ще се създадат такива общи процедури. Препоръката за сливане на регламент 1049 и регламент 354 за достъп до историческите архиви е сложно предложение защото е, договорът и регламент 1049 не се прилагат за всички институции и, до, и, и е, нямам предвид всички институции по отношение достъпа до документите. Затова тук, ако извършим такова сливане, ще трябва да дадем достъп до информацията, с която се съхранява във всички институции. За това е необходимо малко повече да помислим. По отношение на обществените регистри, регистрите, които се ползват от обществен достъп, тази бележка, която се съдържа в доклада, я вземаме предвид много сериозно. Ние имаме публичен регистр, който работи от юни 2002 година. И от тогава комисията е създала специален регистър за процедурите по комитология и регистър за експертните групи. Непрекъснато полагаме максимални усилия, за да усъвременяваме вътрешните технологични системи. За съжаление това не става бързо. Непрекъснато трябва да се работи, но ние винаги сме се стремили да разширяваме обхвата на публичния регистр и аз мога да потвърдя, че лично съм ангажирана с тази задача. Бихме искали все повече хора да имат достъп до все повече информация през този публичен регистр. Това е в интерес на по-високата степен на прозрачност. В резолюцията вие се спирате на въпроса за управлението на документите и за общия портал – и за проекта Трансджай. Комисията подкрепя идеята за създаване на общ портал, за да бъде улеснен достъпът на гражданите до нормативните документи. Но тук се нуждаем от обща единна технология и трябва да обмислим практическите последици, що се отнася до идентифицирането на документите, техните референтни номера и Разбира се, това ще е, предполага е, да има пълен достъп до всички документи на всяка институция. Затова искаме да работим съвместно с вас в тази посока. По проека Трансджай е, ще повторя това, което казах в отговората си у октомври. До 2010 година този проект трябва да стане достъпен за широката публика. Искам също да коментирам въпроса за обмена на информация между различните институции. Разбирам какво имате предвид, какво се стремите да постигнете с тази част от доклада, но трябва да ви припомня, че между нашите институции вече съществува установен механизъм за обмен на информация с комисията, регулиран от анекс, приложение към рамковото споразумение. И трябва да не забравяме, че обменът на информация между институциите не следва да бъде предмет на обществен достъп – Този доклад и свързаният с него дебат е ам, с важно значение и в, а, по отношение на бъдещето, когато ще ревизираме архитектурата на системата в по-общ план. И действително по този начин а, на предно място в нашия дневен ред остава въпроса за прозрачността. Искам да ви кажа, че в съвсем близко бъдеще, ще, следващата седмица, ще има съвместно заседание на комисията Либе и Чешкия парламент. Аз ще присъствам, въпросът ще бъде обсъден и само няколко седмици по-късно ще се занимаем пряко с ревизирането на регламент 1049. Работата ни няма да приключи с това обаче. Ние трябва да оставаме открити по въпроса за просрачността и да видим какво можем да направим отвъд пределите на действащото е, законодателство. Трябва да имаме повече открити регистри, да разпространяваме информация, по-лесни да са заползване от потребителите нашите информационни масиви. И освен това, миналата година аз направих нещо, а именно регистър на собствената си кореспонденция, като дадох достъп по интернет до този регистър. Мисля, че всички можем да направим нещо, само ако се замислим. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Валстрем. Сега преминаваме към изказванията от името на политическите групи, най-напред от името на ЕНП господин Хереро Теядор. Благодаря, господин председател. Господин Карпато, докладът ви доказва добрата ви воля. Това е извън всяко съмнение. Това се показа и в хода на разискванията в комисията Либе. Вие самият сте внесли редица предложения за изменения на собствения ви доклад, които са доста по-радикални от първоначалния текст на доклада, нещо, което ме кара да се замисля. Вие самият вероятно сте си задавал различни въпроси, за да а, направите, предложите тези изменения, но вие искате неща, които са невъзможни неща, които не могат да влязат в сила, докато не влезе в сила Лисабонския договор. До тогава няма да можем да хармонизираме различните раз... регламенти. Освен това казвате, че 2009 година трябва да бъде обявена за година на прозрачността. Вече е късно, тя тече. Освен това искате прозрачност на заседанията на политическите групи, но те все пак и имат право на своето лично пространство. Аз ако имам някакви дрязги в партията, няма да ми е приятно обществеността да иска достъп до това. Прозрачност може да се иска от публични органи, но не и от заседания които са от частен характер. Освен това, господин Карпато, 90% от законодателната дейност тече в рамките на комитологията. Комитологията самата си има свои правила за прозрачност, да не въвеждаме повече механизми и бюрокрация в това отношение, защото по този начин само ще навредим на прозрачността и преди председателя да ме прекъсне, защото пресрочих времето си, нека да кажа, че има и излишни неща в този доклад. Разбира се, че е много хубаво пред обществеността да се каже, прозрачността трябва да е мерило за нашите депутати. Звучи добре, но знаем, че има множество документи, които са достъпни за обществеността. Всеки гражданин може да получи достъп до тази информация. Привлекателно е да се ласка обществеността с думи като прозрачност, но прозрачност означава нещата да бъдат разглеждани такива каквито са. И когато някой не ги разглежда така, не а, допринасяме за прозрачността. От името на ПЕС, господин Кешман, две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, Марко, за един много добър доклад. За съжаление, аз трябва да се съглася с, с а, други изказали се, че вие сте излезли от извън правомощията си. Но ако не искаме невъзможното, как ще постигнем напредък? Вие сте излязли извън правомащията си. Е, НП поставят е, информация за ако е НП постави информация в интернет какво правят, това не означава, че те са ефективни това, което е важно, всички документи а, на институциите да бъдат а, на разположение, но става въпрос само за документи, които са от законодателно естество, за да може да се разбере как върви законодателния процес, за да може да го подобрим. И следователно аз приветствам тук шведския министр госпожа Малстром, която е работила по този въпрос. Ние искаме да придвижим нещата напред. Защо? Защото осъзнаваме, че много хора знаят, че се случват неща, особено в съвета, както вие казахте, е, е, в които са ангажирани техните министри. И а, е, как те дебатират, това е тайна. Е, ако знаем как са гласували нашите министри, ние ще можем да им искаме сметка в съответните държави, за да може да се види как те се свързват с Европейския съюз. И за съжаление, Марко, ти си излязъл извън право, правомощията си, особено за а, това, че като е, италиански а, е, радикал очакваш а, е, повече. Ви, трябва да се подчертая факта, че ние сме тук, защото вярваме, че Европа трябва да дава отчет пред своите граждани. Аз съм съгласен с сърцето си за теб, но ще трябва да следвам разума си. Благодаря, господин Кашман. От за Алде 2,5 минути за господин Алваро. Благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожо заместник председател. Утре ще гласуваме доклада на колегата Карпато за публичния достъп до документи. Колегата Кашман, който обикновено е много ефективен, вече обърна внимание, че става въпрос преди всичко да се осигури с достъп на обществеността до документи, по които тук се вземат решения мисля, че мисля, че не е оправдано да се казва, че Марко е излязал извън границите на компетентността си. Разбира се, че можем да обсъждаме въпроса за това дали да бъдат предавани по интернет нашите заседания или не. Все пак, ако го решим, трябва да има възможност членовете на групата да решават дали искат такова публичност или не. Има и закрити заседания. Естествено, че всеки обича мръсните му ризи да не се развяват по улиците, а да се изпират у дома. Освен това, политическите партии и техните групи винаги пък са заинтересовани от публичност. Това е в тяхна полза. Иначе партийните конгреси нямаше толкова много да бъдат предавани по медиите. И в тези случаи странно, но никой не се оплаква, че публиката има достъп до партийно заседание. Така че смятам, че Марко си е свършил работата много добре. Макар, че Сигурно ще има и подобряващи предложения. Това винаги е така. В някои от случаите предложенията за изменение са толкова добри, че трябва да се обмисли тяхното приемане. В сравнение с другите две институции обаче, парламентът а, продължава да е пионер по отношение на прозрачността. И аз твърдя това, както по отношение на прозрачността на заседанията и така и по отношение на прозрачността на документите. Това разбира се не означава, че нещата не могат да се подобрят. В съвета обаче трябва много неща да се направят. За съжаление съвета го няма, но наистина, както каза Марко, трябва да се знае точно кой кое решение е взел, за да се знае кой носи политическата отговорност. Още по-важно е да има достъп до документи, които се изготвят, например, в рамките на комитологията. Например, регламента за течностите в ръчния багаж е, на пътниците на авиолиниите информацията тук беше достъпна не само на гражданите, и на самите депутати в Европейския парламент. Така не може. Наистина гражданите трябва да имат възможност да проследяват политическите действия на институциите. Благодаря, господин председател, че ме оставихте да пресроча времето. Благодаря ти, Марко. Утре ще те подкрепя. Благодаря думата от името на Европа на нациите и има господин Чернеки. Благодаря, господин председателю. Госпожо заместник председател на комисията, госпожи и господа. Трябва повече да мислим за хората отвън, а не да мислим само за Европа, за и от бюрократите и еврократите. За тази цел трябва да повишим прозрачността, а също и доверието към институциите. Мисля, че един от проблемите е, че не питаме хората какво мислят. И се е, използва така твърде произволно референдумът, за да се твърди какво мислят хората. Има, разбира се, аргументи вътрешната работа на групите е, да не се изнася на публичен показ, но мисля, че трябва да имаме автоматичен публичен достъп до информацията, така че хората извън парламента да знаят къде да отидат, за да намерят информация. Има и твърдение, че е, Съюзът, че европейските институции са твърде отдалечени от обикновените хора. А, това е начин да създадем една пътека, по която да стигнат до нас тези хора. Благодаря, господин Чернецки. А сега от името на ГУЕ за една минута госпожа Свенсон. Благодаря, господин председателю. Докладчикът Господин Капато показва в доклада си, че има много да се желае по отношение на достъпа на обществеността и прозрачността. Аз съм за по-голяма прозрачност и съм за измененията внесени от самия докладчик. Струва ми се, че е важно парламентът наистина да подкрепя по-голямата прозрачност и мисля, че а, е, докладът а, е, в този смисъл ще бъде прият. Ние имаме а, е, множество прияти нормативни актове всяка година, които не стават автоматично прозрачни и достъпни. А, Необходимо е да бъде гарантирана прозрачността по отношение и участието на депутатите в работата на парламента и по отношение на различните економически интереси, които защитават тези депутати. Всичко това трябва да бъде съвсем прозрачно. Аз съм също така за съществуването на публичен регистр. Тук не става дума за популистки искания и изисквания. Не, това са политически изисквания. Благодаря. Господин Лунгрен, две минути. Благодаря, господин председателю. Откритостта е, вярна е важна за всички демокрации. В демокрацията хората избират онези, които ги представляват и които гласуват от тяхно име. И за това е много важно да се помни, че нямат право тези, които са били избрани, да не дават информация на тези, които са ги избрали. Това е много важно. Защото често пъти работата изглежда се върши от хора, които не са избрани. Казва ни се, има тук елементи на сигурност, на защита. Да, обаче е, прозрачността има и своите изключения, но ми се струва, че трябва да преосмислим основните понятия, основните идеи. Вече не можем да пазим информацията в тайна. Освен това, изискванията на гражданите са съвсем правомерни. Вече не можем да се крием зад претекста, че трябва да се пази информацията в някаква поверителност. В момента не всичко е прозрачно в Европейския съюз. В самото начало дори имената на комисарите бяха секретни, но пост постепенно Европейския а, а, съюз започна да се открива и през 1998 година приехме първите актове, за да гарантираме по-голяма прозрачност. Искам да припомня, че Швеция е сред държавите, които имат най-силни традиции в прозрачността и достъпа до а, документи с обществено значение. Още по-важно е да следваме тази посока след съдебното решение от миналото лято. Но за да вървим по този е, път, прозрачността трябва да се възцари в Европейския съюз. Все още има много препятствия е, в е, това отношение и за това трябва да благодарим на господин Капато за неговия доклад, който е начална стъпка по този дълъг път. Благодаря. Руманиоли, една минута. До голяма степен съм съгласен с работата на Марко Карпато. То не може да бъде и иначе. Смятам, че бях единственият италиански депутат, който се е опитвал винаги всяка година в обобщението на парламентарната си дейност да посочва и своето присъствие в парламента, броят на пътуванията извършени от италианската делегация в парламента. Бих бил много щастлив, ако италианската преса, която често ни посочва с критичен пръст, публикува някой от тези данни. От друга страна, това е типично за дейността на италианските депутати тук. Данните, които посочвам, показват дали тяхната дейност е ефективна, дали има достатъчна независимост. Показва дали има представителност по отношение на цялата система. Така че подкрепям изцяло доклада на Марко. Господин Маринеско, две минути. Eh, Благодаря, господин председателю. Европейският съюз се опира върху принципа на прозрачността. Той е визиран в член 1 и член 6 е, от договора за Европейски съюз е, и в хартата за основните права. Европейският съюз винаги се е стремил да работи максимално прозрачно и най-близо до своите граждани. Не само парламентът желае хората да имат достъп до документите, защото този достъп повишава доверието на нашите съграждани в европейските институции. Докладът е много добър, но съвсем очевидно е, е че европейското законодателство, което регулира този достъп, трябва да бъде усъвременено. И за това ние поискахме и изменения с цел усъвършенстване на документа и всъщност да бъдат усъвършенствани всички действащи актове, за да може законодателните актове да бъдат изцяло достъпни за публиката. Комисията е взела предвид тези препоръки, които са включени в новия проект за изменение на регламента от 2008 година. По време на обсъжданията се чуха различни мнения, понякога противоречиви, но смятам, че сме стигнали до решения, които са максимално добри за всички. Европейският парламент участва и трябва да участва в целия този процес, защото неговото становище е важно за всички хора. Уважаеми колеги, демокрацията се основава на прозрачността и публичността. Това е особено важно сега пред изборите за Европейския парламент. Парламентът трябва също така да гарантира по-активно участие в изборите ако можем да предоставим информация на разбираем език на нашите граждани, ще накараме и млади и стари да се заинтересуват от нас. На базата на някои критерии гражданите трябва да имат достъп до цялата информация за работата на евродепутатите, за пленарните, не само в пленарната зала, но и в комисиите и групите. Подкрепям идеята също така за създаване на междуинституционален регистр на документите. Много е важно гражданите да могат да проследяват работата на институциите, при това достъп чрез едно кише. И аз подкрепям доклада на господин Капато, господин Харкин, една мину... госпожа Харкин, искам да поздравя колегата Парко Капалто за неговия доклад. Много важно е, че го обсъждаме тук в парламента. Когато говорим за отчетност и прозрачност, трябва да започнем с себе си, именно с всички европейски институции. Съгласен съм с всички, всичко казано в доклада, с една-две оговорки. Информацията трябва да бъде всеобхватна, защото иначе а, а, няма да узнаем важните неща. Всяка информация, информация за дейността на евродепутатите трябва да включва цялата им дейност, следователно, защото в противен случай ще бъде невидима много важна част от тяхната работа ако а, по повод на това, което каза колегата Романьоли, мога да му кажа, че в новините се отразява само а, лошата новина. А, изключително важно е да направим това, защото в противен случай ние даваме храна и а, а, наливаме вода в воденицата на евроскептиците. Петър Мартин. Благодаря. А, и моят опит е вероятно много подобен на този на милиони европейци. Госпожо комисар, през 99-та година дойдох в този парламент с огромен ентусиазъм. ентусиазъм и направих това, което правят и гражданите. Исках да узная нещата, как се вземат решения, къде отиват парите. Към мен се обръщаха избиратели, които казваха не се оправяме с Европейския съюз, не разбираме. И аз съм така. За съжаление трябва да се констатира, че зад много мерки се крие съзнателната цел да се прикрие отговорността. Тук мога само да ви окоръжа да направите още по-големи стъпки, по-далеч от доклада Карпато, за да получим поне тази основна информация. И това го казвам след 10 години в парламент. Благодаря, господин Коелю. Две минути. Господин председател, Госпожо Валстроем, уважаеми колеги, принципът за прозрачност е фундаментален принцип на Европейския съюз, който укрепва демократичния характер на нашите институции и дава възможност за участие на гражданите в процесите на вземане на решения, като по този начин гарантира повече легитимност на публичните институции, които са от се отчитат пред гражданите. Но всяка демократична институция има задължението да се погрижи за публичния достъп до своите документи. Този публичен документ е важен елемент от лоялното общуване и между институциите. Тук беше отправена фронтална критика срещу съвета, който наруши принципа за такова сътрудничество и до голяма степен прекъсна достъпа до важни документи. Такава е и присъдата по делото Токо. Така че по принцип има задължение експертните становища на правната служба на съвета да бъдат публикувани така че а, те могат да дадат и насока защо е дадено взето това или онова решение. А, решението Турко в този случай е от изключително важно значение. Има някои предложения на докладчика, които излизат да веч извън границите на възможното на базата на сегашната правна основа има разписания, има разпоредби, за които които се предлагат без никаква правна основа. Основа в случая Турко, Европейски, Съдът на европейските общности казва, че всичко трябва да има определена правна база. Господин Капато обаче сам прави предложения, които нарушават този баланс. Благодаря. Aș dori să subliniez faptul... Господин Кирита, благодаря, господин председателю. Искам да подчертая факта, че ако в началото господин Капато бе подкрепен от много колеги, внесените в последствие 18 изменения не се ползваха с същата подкрепа. И все пак е, по-високата прозрачност в нашата работа е жизнено важна за доверието на гражданите. Мисля, че вебсайта е, е, на е, Европейския парламент трябва да отразява измененията, внесени от всеки депутат в комисиите, за да могат хората да видят какъв е приносът, какво е участието на техните депутати в законодателния нормотворческия процес на Европейския съюз. в другите институции трябва да станат публични обсъжданията. Съветът трябва да даде доказателство за желанието си да се придържа към принципа на прозрачност още преди Лисабонския договор, защото прозрачността задължава. Благодаря, госпожа Томашевска. <clears throat> Благодаря, господин председателю. Гражданите имат определени права. Едно от тях е правото на информация – за това какво се прави от тяхно име, от техните избраници. Това е особено важно, когато става дума за институциите на Европейския съюз. Съветът произвежда доста документи, до които трудно може да се получи достъп. И когато информацията се качва на веб страници, тя трябва да бъде представена по лесен за ползване начин. Освен това, не всеки може да ползва интернет. И често пъти хората страдат от своята цифрова некомпетентност, ако мога така да се изразя. Хората с увреждания пък имат особени а, трудности при достъпа и това е нещо, което трябва да бъде достъпно за всички, а не само за а, щастливъците, които са на колцина. Благодаря, господин председател. Прозрачността е претърпяла много съществено развитие в Европейския съюз. Мисля, че по този въпрос всички сме единодушни. от е, въвеждането на регламент 1049, е, особено от създаването на веб страниците. Е, през последните години също така сме свидетели на много интересни инициативи от страна на комисията. Не винаги нещата с прозрачността са били така лесни, но мисля, че сътрудничеството ни в тази посока е било доста добро и трябва да се каже, че комисията наистина действа. Разбира се, вярно е, това, което каза вече е, господин Алваро. Е, има е, въпроси, макар и от законодателен характер, които не винаги е редно да стават публично достояние. Но трябва да се знае какво става. Ежедневно. И информацията трябва да бъде адекватна. Аз съм за това, което предлага господин Капато, при условие, че няма да има бюрократична свръхпретовареност. Благодаря, господин Гругалски. Демократична опарта на жондах права, повинна бит звязани с засадом публикации. Мисля, че отправната ни точка би трябвало да бъде, че ние живеем в държави, които се управляват, които се подчиняват на право вред, защото гражданите в тези държави имат абсолютното право на прозрачност и откритост. Това означава, например, че Проектозаконите би трябвало да бъдат направени публично достояние. В съвета това не става. Там нещата не са публично достояние. Е, това, което е необходимо, да имаме един портал, който да дава възможност за достъп до различните институции, до различните документи. Това ще бъде най-добрия начин, защото администрациите обикновено е, крият нещата. Госпожа Дойл. Една минута. Благодаря, господин председател. Много внимателно изслушах това, което каза докладчика. Тук има две категории достъп до информация и законодателна дейност и достъп до документи, които не са законодателни. Аз във връзка с първото подкрепям прозрачността а, с оговорката, че много малко документи би трябвало да бъдат тайни или работни документи. Трябва да знаем как гласуват нашите министри. Искаме също така достъп до а, присъствените списъци на евродепутатите, защото те са избрани и трябва да имат отчетност също така ня, не се тревожа от, не се страхувам от прозрачността. Ние сме политици и трябва да защитим достоинството на нашата професия. Благодаря. Господин Фатуцо. Абсолютно certo Абсолютно убеден съм, че докладът на господин Капато е изготвен грижливо и авторът грижливо е избягвал да накърнява правата на служителите в публичните институции и да заобикаля факта, че те не са в състояние да е, да правят публични определени факти. Но това е така. Тук искам да изразя да изразя несъгласие с загрижеността на някои депутати, които казаха, че по този начин се ограничавала тяхната свобода чрез задържане на информация. А какво става? Даден служител на Европейския съюз иска да научи нещо за нас. Винаги може да го направи. Тайни няма в нашите страни, дори частните разговори между съпрузи или деца и родители могат да се подслушват. Гражданинът знае това. Има и съответните законови разпоредби. Различни решения на комисията и съвета или на нашия парламент, ораторът бива прекъснат и сега господин Шекерски. Благодаря, господин председателю. Прозрачност, откритост, това са понятия, които трябва да бъдат централни във всяко нещо, което се прави от името на Европейския съюз и неговите институции. Ако бе така, щеше да е много по-лесно за редовите граждани да разбират ставащото на ниво Европейски съюз. Отчувач всички. Моим в момента изпитваме криза на доверие. Мисля, че това е една пътека, по която можем да тръгнем, за да преодолеем кризата на доверие, да решим проблемите с нея. Действително има криза на доверие към институциите, Такова е и посланието, излъчено от референдумите във Франция, в Холандия и в Ирландия. Смятам, че институциите трябва да бъдат приети от обществеността, от потребителите, ако желаете да се ползват с тяхната подкрепа евентуално. Това ще даде допълнителен авторитет на решенията, които приемаме от името на хората. Смятам обаче, че Европейският парламент има своята роля тук, като пълноценна институция на Европейския съюз, излъчвана пряко от неговите граждани. Благодаря и сега комисар Валстрам. Благодаря, господин председател, уважаеми евродепутати. Благодаря ви за този дебат, за това обсъждане. Мисля, че е много трудно да се обобщи и да се резюмира. Мога да повторя нещо, което казахте, да, именно, че това е основен елемент в демокрацията. Аз предпочитам да гледам на проблема от гледната точка на гражданите, които имат право да знаят какво се случва да имат достъп до документите, за да могат да направят един осведомен избор. Всички ние имаме една много важна година, защото на 7 юни гражданите на Европа ще е, отидат пред изборните урни. Е изключително важно те да имат информация. Ние все още носим бремето на историческите различия в културата и становищата за това, кое би трябвало да бъде направено обществено достояние и не. Аз идвам от държава, в която ние имаме много дълга традиция на откритост и прозрачност по отношение на документите, докато в други държави всичко е тайна и само нещата, които се разсекретят, да престават да бъдат тайна. Това са нещата, с които се опитваме да се преборим. Мисля, че доклада също така показа и връзките, и взаимните връзки между всички тези въпроси. Трябва да разгледаме нещата и от политическа гледна точка. И наистина красотата на Лисабонския договор е, че ще се разшири правото на информация и достъпа до информация и ще е, сложи край на играта на хвърляне на обвинения, както каза господин Кашман, защото това е много важен елемент за всички нас. Затова мисля и се надявам, че може да разчитате на мен да продължа да се боря всеки ден за подобряване на достъпа на документите до комисията, за да можем да подобрим достъпа до работата на комисията. Господин Капато ни помага. Трябва да продължаваме да упражняваме натиск върху комисията, но а, това се отнася и за парламента. Вие може да подобрите нещата и да подобрите откритостта и прозрачността. И това е сигурно че това е един начин да засилим, да укрепим демокрацията на, в Европа и да се подготвим за изборите за Европейски парламент. Благодаря ви за обсъжданията. Ще се върнем на този въпрос и ще обсъдим и регламент 1049. Благодаря. Сега давам думата на докладчика господин Капато. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, госпожо комисар. В докладът е записано, че той представлява крачка напред и в последно време има подобряване на ситуацията с достъпа до информация. Това, което исках да кажа е, че трябва да има смяна на парадигмите. Информацията си, е, си е на лице. Тя може да стане публично достоя, достояние. Госпожо комисар, аз не пледирам за повече административно бреме не, пледирам за система, каквато в момента има, но тя просто трябва да се използва. Става въпрос не само до достъпа до даден документ при желание, а за достъпа до информацията, която се произвежда в момента. Естествено, че заседанията на партийните групи, казвам го на колегите Дойл и Хереро, е, са от частен характер, това, за което говоря, е за повече готовност да се предоставя публична информация. Естествено, че не съм казал, че партийните групи, политическите групи няма да, не бива да имат възможност да провеждат закрити заседания. Това, което казваме, е, че те би трябвало да дават възможност за публичност това, което каза колегата Хереро, информация за гласуванията и за присъствието, смятам, че не е прав. Има протоколи от отделните заседания на комисиите. Те са достъпни комисия по комисия. Лично аз бях жертва на такъв достъп, защото в един италиански а, вестник излезе една статия, че ме няма. Защо? Защото просто те бяха отразили началото на мандата, а аз влязох в парламента след това. Така че говоря само за готовност за предоставяне на информация за да можем да бъдем понятни за гражданите, да няма злоупотреби, да няма манипулация на информацията. Знам, че парламентарната дейност не се състои само в присъствия и отсъствия, но не мога да разбера поради каква причина тъкмо ние да крием такава информация. Защото това би било просто демагогия. Тъй, че до, а, за достъпа на гражданите с увреждания. Не знам защо НП поиска разделно гласуване по този въпрос. Надявам се в последния момент да няма изненади. Благодаря, господин председател. Благодаря и за търпението. Благодаря. Надявам се, че ще бъдете отново избран. Разискванията приключват. Гласуването ще се проведе утре. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Доклад на Александър Граф Лампсдорф. Координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки в областта на отбраната и сигурността. Колеги, в момента в целия